Okay, friends, uh, we... Скъпи приятели, започваме с следобедното заседание. Добре дошли на всички участници. Добре дошли и на членовете на комисията. По-рано тази сутрин проведахме дискусия за цифровизацията и за това как тя променя обществото, живота, пазара на труда. Сега ще говорим за същото. Ще говорим за глобализация, за работни места, работни места, които са се прехвърлили в други части на света и настоящото изслушване се нарича връщане на производствата или ришоринг, връщане на производствата в Европа, връщане на работните места в Европа. Ще започна с господин Ремон Торес, който е директор на Департамента за научни изследвания Международната организация на труда МОД. Имате 10-15 минути. Заповядайте, имате думата. Thank you uh, very much, and, uh... Благодаря. Добър ден. За мен е удоволствие да съм тук сред вас. Това е една сравнително нова тема, тема, по която нямаме достатъчно доказателства все още, но чисто политически темата е много важна. В своето представяне ще се опитам да посоча някои от основните тенденции, които се забелязват в отношение на връщането на производството, както и факторите за това завръщане. Също така и дали това е положително, отрицателно явление и така нататък. Знаем, че завръщането на производството е преместване на производството близко до страната, по, в която са възникнали тези, тази дейност, тази економическа дейност. т.е. релокализация, т.е. преместване, връщане, бекшоринг, ниршоринг и така нататък. Има друг термин, който е, когато има приближаване до страната, в която са зародили, наречени ниршоринг. Несле, например, мести част от производството си от Африка в Европа. В САЩ също се забелязва. Обикновено големи многонационални фирми го правят. Има реални примери за това. The, uh, as I said before, it's not easy to, uh... Както казах, трудно е да се забележат тези тенденции, както и показателите. Аз съм се опитал да нахвърлям цялата информация, която имаме днес тук. Какви са основните тенденции? Ще започна с едно увеличаване на съотношението между търговията като процент от БВП, като че има забавяне на това нарастване и съотношението между крайния продукт и междинния продукт, колко внасяш, за да произвежда. Това съотношение спада. Това показва забавяне и може да е показател, който е пряко свързан с идеята, че част от токите и услугите, които преди са се произвеждали в други държави, сега се произвеждат в Европа. Поне данните ми са за Европа. Това е един от показател, който говори за завръщане на производството в Европа. Друг показател е свързан с процента на лицата, които са свързани с глобалните вериги на стойността. Знаете, че има такива и това е пряко свързано и с това, за което сте говорили тази сутрин, новите технологии. То знаете, има фрагментиране на процесите на производство и в отделните държави и между държавите. В синьо тук виждате е спад, т.е. процента на лицата, които работят във връзка с тези глобални вериги, спада. Преди нарастваше, сега се стабилизира или леко пада. Това не е окончателно доказателство за завръщане на производството, но все пак част от а, нещата, които са случвали в други държави, сега се връщат. И се завръщат в някои европейски държави. Друг интересен показател е пряко свързан с преките чуждестранни инвестиции, които може би са сходни на идеята за завръщане на производството близко или по места и се забелязва, че за разлика от увеличаването на преките чуждестранни инвестиции, които преди в предишните години 90-те, дори до 2005 година вървяха нагоре, сега тенденцията е към стабилизацията и дори малък спад в броя на тези преки чуждестранни инвестиции като сума и като, като прииждащ поток средства и като излизаш от страната поток средства. И от е, много години сам за първи път средствата за преки чуждестранни инвестиции в Европа, т.е. които идват в Европа, е по-голям за първи път от ПЧИ, които излизат от Европа. Или аутсорсинг. 2012 година, това са последните данни, които имаме, има повече инвестиции, които влизат в Европа, отколкото да излизат от нея за първи път. Отново, това не е доказателство, че има завръщане на производството, но това отговаря на идеята, че може би има такова и че това може да се случи, защото има все повече нови обекти или фирми, които се отварят, съвсем нови дейности, затова има нови инвестиции, но част от това може да се дължи също така и на част от завръщане на производството. Има една база данни FactSet, която включва милиони фирми, които се търгуват на борсата, обикновено големи такива. И тук също забелязваме една тенденция процента на, дом... на вътрешните активи, като част от общите активи, нараства в последните години. Тоест, какво означава това? Все повече производството е в Европа, а не извън нея. Това е един показател, който е близък до това, що е то за връщане на производството. Не е огромно увеличението, но има увеличение на процента на дейността на търгуеми на борсата европейски фирми, е, които произвеждат се повече в Европа. Като научен работник трябва да каже, че за мен това не е окончателно доказателство, че имаме една голяма тенденция, която е дългосрочна, устойчива, но данните, които, с които разполагаме, те са повече микроекономически изследвания, имаме частични доказателства за отделни предприятия, за които чуваме, че има връщане на производството. Макроекономическите показатели или доказателства потвърждават това. Виждате, че има увеличаване на тези активи в държавите по происход на фирмите. Какви са доказателства с макроекономическите проучвания? Те показват а, микро всъщност а, се случва в а, определени сектори, а не навсякъде. Значителен е броя при капиталоемки сектори, а не трудоемки сектори сектори с работници с висок ценз, а не сектори, в които работниците не са добре обучени. Тоест няма масово завръщане на инвестициите обратно, например инвестициите, които отидаха в Китай, а просто преместване на инвестициите, които са капиталоемки а, и се водят или от технологиите, или от а, високия ценз на работниците. По-скоро големите, а не малките връщат производствата си. Това е за микроекономическите изследвания. Истинският въпрос и има доказателства, че има завръщане на производството. Не много убедително, но има. Но най-важният въпрос пред мен е защо. Защо се случва това? Е, това може вече да бъде част от дебата за политиките. Според мен има три фактора, които евентуално можем да цитираме. Единият от тях е свързан с факта, че цените между Европа и други страни, като Китай, се приближават една към друга. 15-20% е увеличение на заплатите в Китай за периода от 2000 до 2010 което след време намалява всъщност разликата в разходите и чисто сравнително Европа става по-конкурентно способна, що се отнася до разходите. Друг фактор, който се свива отново, е свързан с увеличение на разходите за транспорт тъй като има постоянно нарастване на цената е, на горивата и други свързани с транспорта разходи. Ако погледнем горивото, което се използва за транспорт, цените нарастват. И ако всички други условия са равни, е по-добре производството да е близо до потреблението. Това би било би дало предимство. Има и други елементи, които са свързани с транспорта и горивата. Това е от е, гледна точка на разходите. Имайки предвид и факта, че, и това е много важно, Европа днес все още, независимо от всичко, Европа има средна класа, динамична, стабилна, с добра покупателна способност. Това е много добър аргумент за предприятията да помислят дали да не върнат предприятия си. Значи първо говорихме за разходите и търсенето. Вторият е свързан с по-основни въпроси и те са новите технологии. Фактът, че новите технологии все повече дават възможност да се произвежда по-близо до потребителя. В някои сектори бързото откликване на високото потребление или спада на потреблението е много важно. Новите технологии дават тази възможност. След това, значимостта на това да си близо до места, където се произвеждат нови технологии или възниква ново познание. Има някои предприятия, които се връщат, защото разбират, особено там, където имат високи умения работници, е по-добре да се произвеждат там, където се случват нещата. А Европа все още има нови познание, нови технологии и оттам може да излечем заключение за политиките. И накрая последния фактор е свързан с социалните тревоги из... в Европа, пък и по цял свят, се мисли за това, че производството трябва да отговаря на стандарти, на ценности, най-вече на социални ценности, на екологични ценности. Все повече се мисли в тази посока и това понякога мотивира завръщането на производство. Сега, това е друг вид аргумент, който отново а, води до промени в политиките. Ако се върнем до политиките, първото, което трябва да се разбере, е дали това връщане е нещо положително или не. Ако се връщат повече дейности тук, това може да се разглежда положително, защото това разкрива повече работни места, ако всички други фактори са еднакви, и ако това са работни места за хора, които са образовани или в високите технологии, това отново е нещо положително. Някои от факторите за завръщането обаче не са толкова положителни, особено ако са свързани с влушаване на търсенето в някои от новите економики. Например, в Китай има огромно забавяне на економиката и затова някои предприятия могат да решат да променят а, мястото си на производство. Ще има по-малко експорт за Китай, например, и вземат предвид търсенето в страната. Международната организация на труда разглежда и значимостта на развиващите се и новите, новите така наречени економики, защото е важно да има и поток на капитали, но и на технологии. Така че има нещо хубаво в това завръщане, но не бива да се забравя и развитието на развиващите се страни и че е важно да има един динамичен климат с стабилна средна класа, социален диалог и социална стабилност в развиващите се страни but also to the benefit of advanced economies in... И е, трябва да се вземе това предвид и при развитието на други страни по други форми. Сега, три вида в изводи при изготвянето на политики. Първо, как ще стане Европа по-примамлива, за да може да се завръщат производства и економически дейности. Е, много може да се говори тук. Всяка една от държавите може да направи много, за да подобри своята привлекателност, що се отнася до по-добра инфраструктура, образователна система. Ако си близо до производство на технологии и познания, е много важно и уменията на хората да се вземат предвид, особено при новите технологии. Много може да се направи в отделните държави. След това стабилен социален климат, социалния диалог, участието на работниците, организациите на работодателите също. В Европа като че ли всичко става бавно. Ако го гледаш от страна на Латинска Америка, аз тази вечер летя за Китай, те мечтаят за нещо, което да изглежда стабилен климат за трудовите отношения. Те наистина имат нужда от такова нещо в Китай. Така че има трудности, да, но е много важно, че има такава система за социален диалог, за да може да продължим да бъдем привлекателно място за инвестиции. Има политики, които са много важни на европейско ниво. Цифровата програма и инвестиционния план на Юнкер са много важни, ако целта им е економиката на Европа да стане по- привлекателна и повече генерираща работни места. Когато това се свърже с а, инвестициите, виждаме значимостта на програмата. Като цяло, инвестициите в Европа са недостатъчни, особено като процент от БВП, ако погледнем инвестициите, те са под това, което бяха преди световната криза, т.е. няма достатъчно инвестиции, затова е важен планът Юнкер цифровия дневен ред. Всичко това съвпада с инвестициите и работните места. Трябва да се използва и предимството, което все още имаме, що се отнася до новите форми на енергия, тъй като това може да се окаже дългосрочен актив, който да направи континента много атрактивен за инвестиции и посредством завръщане на производствата. Това са положителни елементи. Има, разбира се, и други елементи, които трябва да избегнем, които няма да са полезни и няма да са добър начин за привличане на нови инвестиции. Един от тях е да се направи социален, социален дъмпинг, като всеки предлага все по-низки ставки на час или заплати, намаляване или свиване правата на работниците. Разбира се, Европейския парламент не проповядва нещо такова, но понякога в някои държави се изкушава да го направят, защото в краткосрочен план това води до ползи, но в дългосрочен пък а, това разрушава тази, това динамично общество на средната класа и наистина то ще противоречи на идеята за дългосрочно привличане на инвестиции в а, този континент. Затова имаме стандарти на МОД. А, те са вече един от плюсовете в Европа и силно се надяваме те да бъдат запазени и поддържани. Друг начин да не се помогне на завръщането е да има състезание при данъчното време. Има такъв, такова едно изкушение, всеки да намалява данъците, за да привлича повече чуждестранни инвестиции. Нямаме достатъчно доказателства, че това е успешно като дългосрочна стратегия. Освен това, ще стане по-трудно да се финансират другите активи, като образование и така нататък. Тъй, че няма да е добро като дългосрочно решение. Също така състезаване за повече инвестиции. Сега се води преговори между, например, Европа и САЩ, да се защитават инвестициите повече, отколкото е необходимо. Разбира се, че инвеститорите имат нужда от защита, но ако е повече, отколкото е необходимо, това добре ще защити инвестициите, но няма да доведе до друго, а ще намали възможностите да имаме стабилно общество, динамична средна класа, едно общество на хора, които участват и са активни в него, което няма да доведе до конкурентоспособност на Съюза. И така спирам до тук. Благодаря. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Благодаря. Сега ще дам думата на господин Тони Калдейра, управителен директор на Калдейра Limited един от, вие сте един от примерите от реалната економика, реалния свят. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Права сте, ние сме от реалния свят, наистина. Ние сме малка производствена мощност. В Ливърпул сме базирани в Обединеното кралство. Това, което бих искал да кажа на присъстващите тук днес е, че според нас ние сме уверени, че решоринг, това връщане на производство в Европа, вече е в ход и на нас не се иска то да се случи, действително. В презентацията днес бих искала да ви запозная накратко с е, нашата компания, за да се наясно е, как, е, за какво става дума и защо се осъществява, правим този решоринг, защо решаваме от Китай да върнем някои от производствени мощности обратно в Пираното кралство и да помогне да се разберат е, някои въпроси от гледна точка на предприемачите и просто да ви дадем така храна за размисъл. Малко предистория. Основах компанията в 1991. Много бързо се разраснахме от един, е, една малка е, будка на пазара, така да се каже, в водач в нашия е, бранш. Ние произвеждаме тапицирани мебели и текстил за такива. 2003 вече бяхме в много силни позиции в Обединеното кралство. 2003 Почнахме да се явяваме на глобални изложения. Разбрахме, че Китай е прията в е, СТО и че продава на цени по-низки под костуемите в е, Обединеното кралство, така че е, просто казано не можехме да се конкурираме с тях. Изборът ни беше много прост. Трябваше или да се отидем в Китай или да загубим всичко. Направихме съфически избор тогава, отворихме съвместно предприятие в Китай и затворихме една от двете ни е, фабрики в е, Великобритания. Едната задържахме, запазихме. Е, тази английската фабрика просъществува, глобалната конкуренция и глобализация като цяло и ударите от това явление. Ние се качи, покачахме на пазара, започваме да излезваме по-високо качество, потърсихме по-висок е, е, част от е, пазара. Естествено, бизнес културата помогна много въобще е, всички стандарти, причини, поради които повечето предприятия биха предпочели да търгуват с е, местни е, дружества, където е възможно, използвахме. Решихме да открием бюро и в Нью Йорк, Калдера, САЩ, USA. Това беше за по-бързо продаване на стоки, произведени в Китай на американския пазар. От този позитива не е особено ясен, но Повратната точка беше 2007 и 2008, когато първата приключи първата фаза на глобализацията и започна следващата. Тогава тенденциите се е, преобърнаха. Открихме, че цените в Китай започват много по-бързо да растат, отколкото тези в е, Европа и другаде, в резултат на което Европа започва да става все по конкретно способна с всяка година. Вярно, че много европейски политици не схванаха, че от много време Европа се превръща в по-конкурентоспособна в относителни израз. И на двата диапозитива искам да иллюстрирам точно това. На първия е, се показва ръста в надниците на работник в Китай и е, цял, целият ръст е, за едно десетилетие. Виждате как се увеличава стойността на, на себестоеността на труда в последните 10 години, в резултат на което цените на китайските продукти поскъпнаха значително в сравнение с миналото. На следващия диапозитив виждате как нашите разходи за труд в Китай стремглаво нараснаха – в е, провинция Джаджан, която е на източната крайбрежие на Китай, до Шанхай, е нашето предприятие. Там печалбите на, на, е, на персонала пораснаха четирикратно в първото десетлетие 2003-2004 китайски персонал печелиха 3%, 4% е, от е, това, което печелиха нашите, техните британски колеги. Междувременно е, тази, това съотношение се преобърна. Графиката на, в ляво иллюстрира китайската економика и за Приходите на китайските работници, виждате, те вървят нагоре, 240% увеличение в е, заплатите е, на китайците от 2012 и все по-стръмна става тази крива. В дясна страна виждате разходите за труд е, в еврозоната. Там кривата е относително плоска. С други думи, китайските работници сега са много по-скъпи, отколкото в миналото и отново тази относителна дистанция се скъсява. Втория важен фактор за нас от гледна точка на печалбата е относителният е, обменния курс. Еврото падна с 45% срещу китайската яна, което прави е, по-малко конкурентни китайските стоки на европейския пазар. Е, когато съчетаем, е, комбинираме тези два фактора, има много други, но аз ще се спра само на тези два, виждаме как се промени е, нещата в полза на Европа. Сега Европа е много по-конкурентна, отколкото преди е, 10 на години по отношение на китайския бизнес. Какво направи е, фирмата Калдера? Калдера? Започнахме реагирахме на пазара, е, съкратихме фабриките, смалихме, съкратихме персонала, намалихме производство в е, Китай, като прехвърлихме част от е, производствените мощности в Обединеното кралство. Тъй като ние работим с много динамични дистрибутори, трябва да спазваме техните начини на работа, да, да се слушаме с това, което ни казват. Някои е, искаха от тях продуктите им да се продават в ОП е, е, Шанхай, е, други в Ливерпул. Не ставаше дума да се прехвърли цялото производство у дома, но просто да се промени е, посоката, а посоката водеше към Европа, на производството. Увеличи се са се продажбите в Европа, сравнение с Китай. Е, няколко неща са важни е, и бих искал да привлека вниманието ви към тях в тази връзка. Загубен бе капацитет в много страни от изтока, където бе премес... бяха изнесени производства, много е, работни места бяха загубени, технологии също. Връщането е, би било много трудно. Както стана дума, много умения бяха загубени, когато производството се премести на изток. Това, което хората не разбират е колко важна е веригата на доставки за производството. В нашия случай веригата на доставки е, е много важна, както казах, особено когато е, след като текстилната промишленост в началото на 2000 година почти изцяло бе изнесена от е, Великобритания, предвид на това, че едва излизаме сега от една тежка финансова криза, за повечето банкови е, банки идеята да дадат кредити на някой предприемач в Либропол, който ще произвежда главници, не излежеше особено примамлива. Когато поисках пари, е, обикновено любезно ми казаха да потърся друг. Когато отивах с такъв проект при някой банкер, там ми казваше любезно, потърси си друг кредитор. И предложи нов проект. Всъщност ние излезахме с един манифест, е, който е, води до връщане е, на производствата в Европа. И в, това, в тази тенденция малките предприятия очакват помощ от правителствата. Какво трябва да се направи? Първо, Европа трябва да цели да се, си постави високи цели. Трябва да наистина да бъде континента, който е най-доброто място за бизнес света. Това означава е, стимулиране лесни печалби, но разбира се и конкурентоспособност. И трябва да направим всичко, което може, за да сме конкретоспособни. Това от политическа гледна точка може да стане чрез създаването на стабилна економическа среда, тъй като стабилното публично финансиране, стабилната економика улеснява живота на, фини... на, на инвеститорите. Те могат да по-лесно да вземат дългосрочни решения, а във връзка с връщането към Европа с ришоринг, това е много важно, понеже както каза господин Торис, това засяга една доста капиталоемка част от проекта, който, която трябва да се поддържа, да е устойчива. Бизнес средата трябва да е много благоприятна за бизнеса. Трябва да убедим е, компаниите, че си струва да се върнат е, тук. Е, трябва да имаме конкурентоспособни данъчна система. Не, разбира се, политика, която, както казва на английски, да, да разориш съседа си или да просиш от съседа, но в ако погледнем на Обединеното кралство, ние сме добър модел е, за бизнес. Опитваме се да убедим хората, не само тези, които поначало са сходни, е, са склонни да върнат производството си в е, Европа, но и тези, които биха желали да върнат е, своите фабрики и е, предприятия в която и да е европейска страна. Тук задейства и проекта Единен е, пазар, разбира се. Това означава и образоване на потребителите в страната. Ще бъдете изненадани колко много хора мислят, че Китай е не, не победима по отношение на, на е, цени и конкурентоспособност, е, наистина това трябва послание да се чува все по-ясно е, сред избирателите. От ваша страна също трябва да се предава, че европейския бизнес вече е в състояние да се конкурира с Китай предвид разходите за труд и обменни валутния курс, за което казах. Важно е политиците да разберат къде е тази повратна точка и оттам къде кога един предприемач или корпоративно дружество решава, че е време да се върне, да надуе платна и да се върне обратно и кога и политиците, разбира се, би трябвало тук да помогнат за вземане на това решение, да убедат предприемачеството, че е добре да се да, бръг, да, да върнат предприятията, производството тук, защото това връщи веригата на доставки тук. Това е, е с един куршум два заека. Не само се връщат работни места и се отварят нови работни места, но и е, веригата на доставки е, означава също допълнителни работни места. Увеличават се е, работни места за управители, за дизайнери, продажби, счетоводства и така нататък. Е, някой, е, може би, ще помисля, че става дума само за чисто производство, за тези, които са на, на поточната линия, но покрай това се отварят работни места за много други професии. Разбира се, трябва да се създадат условия за бизнеса. Това означава инфраструктура, образование, да се е, наблегне на умения, които са загубени междувременно, да се помогне на бизнесите да разберат, че си струва усилието да се върнат. Защото от 9 до 10 случая, случая европейски е, предприемач или корпоративна фирма предпочита да си върши работата от дома. Така че малко така рамо да се даде в е, е, такъв един момент е, би помогнал и би обърнал течението. Възможността за връщане на производството е потенциално огром, е огромна. Ако отчетем поскъпването на Йоана и поскъпването на работната ръксила в Китай – все пак тези отношения са може би краткосрочни. В дългосрочен план Китай ще поскъпва и цените и за труд и цените въобще ще продължават да растат в Китай, в сравнение с Европа. За Калдея в САЩ е много важно да бъде подписан договорът и тип. Ние, ние предлагаме продукти на американските дистрибутори, с а, стока, която е произведена в Обединеното кралство, ако можем да го правим с по-малко регулиране и бюрокрация и узнения, това ще отвори много, това ще доведе до много работни места и в а, САЩ и а, в нашата верига на доставки. Наистина, един последен въпрос искам да поставя на вашето внимание. А, както казах, решоринг, връщането на производствата е факт, то се случва в момента, в момента ние сме свидетели за това, става в нашата страна, става с нашата фирма. Но въпросът към делегатите, е, който делегатите трябва да си зададат е, готови ли сме за това връщане, защото това, както казах, е, тази тенденция вече е в ход и тези, които реагират най-бързо и адекватно на нея, ще са тези, които ще спечелят най-много. Благодаря. Благодаря, господин Калдейра. Сега ще дам думата на господин Мануел Гарсия Салгадо, федерален секретар за заетост и за Националната федерация на металопроизводителите. Вече тук разликата между текстил и метали е огромна. Имате думата. Muchas gracias, buenas tardes. Много благодаря. Добър ден. Много ми е приятно да съм днес сред вас и да участвам на заседанието на Европейската комисия по трудова, на Европ... парламентарната комисия по трудова заетост в качеството ми на европейски граждани. Може би това, което още кажа, ще бъде точно по обратната посока на това, което току-що изслушахме. Първата ми презентация ще бъде на реформата на трудия пазар в Испания. Тази, тя се проведе през 2012 година. И в последствие се оказа, че това всъщност е блестяща идея на Европейската централна банка. След това Европейската комисия прие и гласува за тази реформа. И всъщност правителството, което гласува въпросната програма, изневери на предизборните си обещания и изпълни наредбите на Европейската централна банка. Ако погледнем нещата с перспектива, ще видим в какво се изразява въпросната реформа и какви са нейните последици. Първата последица бе значителен спад на плащащите социални осигуровки. Освен това, от 2011 на сетне 423 хиляди работни места бяха загубени, въпреки че точно обратно бе целта на въпросната реформа да се създадат, а не да се закриват работни места. Какво се случи след това? Всяко четвърто работно място в Испания е на основата на трудов договор, при това на сила няма просто никакъв друг начин да се наеме някой на работа, освен ако не е с временен трудов договор. Това особено засяга младежите, защото по-голямата част работят на временен трудов договор с много урязано разботно време, дори за няколко часа. Какво е последствието? Главното последствие е всъщност нарушаване на основното човешко право на труд. Вместо постоянен трудов договор за пълен работен ден имаш няколко временни трудови договор за при това половин работен ден или даже още по-малко. 71% от тези, които работят на половин работен ден, всъщност го правят принудително, просто защото не намират друг работа, друг вид работа. Това, разбира се, се отразява на структурата на пазара и на неговото действие. Както ви казах, всеки четвърти служащ или работник в Испания в резултат на въпросната реформа е работи на половин работен ден. Безработицата в момента също засяга всеки четвърти трудещ се, при положение, че активното население в момента в Испания възлиза на цифрата, която виждате на таблото, а именно 22,37%. Това са резултатите от, последната, от последното проучване. Какво значи това? Това значи работещи бедняци. Просто защото дори и да имаш работа и да получаваш заплата, не можеш да се издържаш. Увеличи се изключително много бедността и по-точно 20% е нивото на бедните в момента спрямо общата, общото население. През юли месец тази година почти 50% е младежката безработица. По-млади от 25 години. Без да броим, разбира се, емиграцията. Излизането на много активно испанско население навън и да не забравяме и друго явление, което е характерно за моята държава, а именно много от емигрантите бяха принудени да се върнат в родината. Колко, какъв е процента на тези, които са в дългосрочна безработица? Огромен е броят на тези хора и следователно те заради дългосрочната безработица получават по-малко помощи. Техният брой се отвои в въпросният период и от тук нататъка следващата стъпка е просто изпадане от социалната тъкан, защото нямат или много слаба е възможността някога да намерят отново работа. Ето това е отразено на тази графика. Тоест тези които получават помощи са все по-малко и въпросната сума, на като възлизат тези помощи, е също все по-малка. Договорите. Договорите са от 2 месеца до по-малко. Някои сектори, които на времето не бяха склонни да предлагат такъв вид договор, а именно промишлеността, защото именно в промишлеността имаше много стабилни работни места, освен това социалните осигуровки бяха най-добре платени. Всичко това вече е част от миналото и тук се удвои отново нивото на нестабилност на трудовата заетост. Това е отразено на графиката, която ви показвам а именно процент времени договори спрямо общата промишленост 91%. Остан... И това са така наречените граждански договори, които са с определен брой месеци. Всеки четвърти договор в промишлеността трае по-малко от 7 дена, от една седмица – тази цифра се покачва от 7 до 28% за 5 години, т.е. умножава се по 4. La modalidad de precarizar el trabajo pues ha tenido... Какъв, какъв е резултата от всичко това? Сезонна а, работа, един черен понеделник мога да ви цитирам, когато бяха уволнени в един единствен ден за 24 часа 333 107 души. Защо точно сега се случва това? Защо заради всичко, което ви описах. Малко договори, липса на доверие от страна на работодателите, липса на доверие във възможността правителството да осигури постоянни и приходи за работодатели и за техните работници, както и сезонният характер на труда. И ако това продължава в същия дух, нещата наистина могат да стигнат до катастрофални размери. Какви са альтернативите на всичко, което ви обрисувах? За да превърнем е Европа това, което искаме да, да бъде именно социален модел, уравновесен, конкурентен модел, то тогава не можем да играем с заплатите, а именно това бе опасната игра на реформата на трудовия пазар в Испания от 2012 година. Разбира се, че винаги ще има региони и държави, където заплатата ще бъде по-ниска, и ако не е Бангладеш, ще бъде Афганистан или някоя друга държава в че, друга част на света. Европейският модел обаче е точно в противоположната посока, а именно трябва да подкрепя индустриалната политика, нейното активно прилагане от държавата и от Европ... на европейско равнище трябва да има координиране на тези две равнища и именно това е предложението, което отправиха към Европейската комисия от Конфедерацията на европейските синдикати. Също така, трябва да се учита екологичната страна на индустрията, изследователската дейност, екологично чистата енергетика, вложението в инфраструктури, социалният диалог, трудовото договаряне и хармонизирането на трудовите условия на трудовото законодателство. Изключително е трудно в едно общо политическо и економическо пространство да работим по различни социални модели, което води до изправене едни срещу други на работниците от една или друга страна. И нещо, което не бива да забравяме, разбира се, са инвестициите в образование, обучение и просвета. Това дава допълнителната, добавена стойност на Европа. Това и дава повече потенциал в сравнение с други части на света. Ако Европа промени този свой модел и тръгне на авантюра. Авантюрата, която вече е, съществува, а именно по-малко, по-нестабилни и по-слабо платени работни места, то тогава ще вървим назад. Работещите, конкурентните фирми са тези, в които работниците участват в производствените процеси и в взимането на някои решения. Работниците имат право да участват в управлението на мястото, откъдето идва техният поминък, защото те също като работодателите са главните заинтересувани от това бизнесът да върви. Спадането на заплатите, понижаването на доходите води до бедност. И в никакъв случай не може да бъде двигателят на економика, която желае да възроди социалното и економическо благоденствие на Европа. И това е нашият залог. Надяваме се, че планът Юнкер е едно добро начало, добро, но недостатъчно. Смятаме, че европейският модел, разбира се, трябва да стъпва на равновесието между економика и социум, както и достойен живот. Не може 50% от населението да е безработно. И тези хора, които би трябвало да връщат на държавата това, което са получили от нея под формата на образование и обучение, да няма как да го върнат. Това е декапитализиране, това е източване на човешки капитал и потенциал. Благодаря. Thank you very much for those introductions. Благодаря за встъпителните ви презентации. Не лъха оптимизъм но нека да започнем с един реалистичен поглед, пък после ще видим докъде ще стигнем. Част от вас са се записали за изказване. Давам думата първо на Мария Ерена. Не. Не, на другия колега. Мерси, мадам ле президент, и мерси утро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на тримата панелисти. И тези презентации всъщност ни показват е, тройното лице на Европа или по-скоро на това, което Европа не би трябвало да бъде. Аз съм удовлетворен от факта, че изслушах първо първите две изложения и където социалният диалог бе представен като генератор на богатство. Напоследък стигматизирането на европейският социален модел минава именно по този път и съответно може да се превърне в стимул за връщането на економическия модел тук в къщи, тъй като економическият е, модел вече е, трябва да залага на економическа, но не само, а и данъчна и социална стабилност, то за да бъде той европейски този модел, то това е всъщност най-добрата реклама, най-добрата брошура, с която можем да продаваме нашият модел. Смятаме, обаче, някои много осенени свише смятат, че можем да се върнем отново към цифри, двуцифрените цифри на растеж, ако не залагаме чак толкова на социалната част, а по-скоро на богатството и на предприемачите. Това няма да е за всички печеливша рецепта, особено след като изслушахме третото изложение, където говори за 50% младежка безработица. Виждаме освен всичко останало, че от 2010 година насетне двойно повече договори са за по-малко от седмица. Затова искам и аз да се присъединя към призива на тримата колеги и да кажа, че друга Европа е възможна. Можем да работим по друг начин и както каза господин Калдейра, имаме средства, имаме ресурси. Все повече и повече е все повече е по-голяма е нашата конкурентно способност именно това е всъщност най-голямото ни богатство. С други думи, точно обратното на това, което изглежда, че в Испания е на дневен ред в момента. Това, ако продължава, няма да има възможност да се използва таланта на тези специалисти, техници, които след още няколко години подобна практика просто вече няма да са достатъчно квалифицирани, за да работят каквото и да било. Каква е полката от последните години криза? Полката е, че вървим на ръце, че нещата са точно на обратното. И изглежда сякаш, че цялата енергия, която посвещаваме на възраждането на нашата економика е гарантиране на инвестициите. И това е планът Юнкер. И той цели същото инвестиции и гаранция за тези инвестиции, за да могат да бъдат привлечени външни инвеститори, които да дойдат без страх да инвестират при нас. Благодаря в този смисъл на думите на господин Калдерас, именно за, когато казва, че конкурентоспособността на Европа се дължи именно на социалният стожер, на който тя почива на първо място. това за социалната Европа, но за климатичната и екологична Европа, да не забравяме и за тях, тъй като те са другите притагателни сили за това да се прави бизнес при нас. Благодаря. Това е моят първи коментар. Благодаря. I give the floor to Madam McIntyre. Госпожа Макинтар. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. И трите презентации бяха изключително интересни. Много благодаря на господин Торес за това, че ни донесе статистически данни и за това, че има че ни каза, че има някаква тенденция. Може би нямаме научни доказателства за нея, но все пак се забелязва. Казахте какви са тенденциите, има все повече производство в Европа, има повече инвестиции, които влизат в Европа, поне повече от тези, които излизат от Европа. За мен това е, е лъч светлина. Е, много ме зарадва това, което каза Тони Калдейра и успехът на неговата фирма и начинът е, по който той е върнал работни места в Европа. В случая е върнал работни места в Обединеното кралство. И неговия манифест е, е много интересен. Господин Салгадо, вие ме депресирахте и, си, и се замислих и си казах, Боже, колко жалко за Испания. Защото в моята част на Европа има все повече работни места и нарастване с 2,8% на заплатите. Рекорден брой хора работят и наистина се потресох, че опитът в Испания е такъв трябва да ви кажа, че не е, не е нужно да стоят нещата така. Ако разберем значимостта на това да се подпомагат предприемачите, а не да бъдат забавени, не да ги бъдат завръзвани с хартиени ленти от бюрократичен характер, ще върнем работните места в Европа. Аз съм голяма почитателка на заместник-председателя на комисията Тимерманс. Той е социалист. Аз съм консерватор. Той е социалист. Но съм съгласна с неговия подход и идеята му за по-добро законотворчество. Можем да дадем на предприемачите възможност да си вършат работа, такава каквато искат да я свършат, Силно си спомняте примерите, е, които чухме, е, за хлебаря, който трябва повече да пече хляб, отколкото да попълва формуляри. Нашите оратори, разбира се, ще се изкажат след това, но искам да ги попитам как според вас по-доброто регламентиране може да помогне на завръщането на производството. И съвсем накратко за новаторството. Знам, че трябва да се внимава и особено ние като законодатели не бива да задушаваме новаторството. Например, трябва да кажем какво искаме да постигнем, а не как да го постигнем. Ако човек е прекалено прескриптивен в начина по който записва текста, той не дава възможност на новото мислене да избои. Затова смятам, че е изключително важно да използваме Хоризонт 2020. 80 милиарда евро има там, които трябва да бъдат разходвани за 5 години. Това не са най-общи изследвания само. Имаме нужда от практически изследвания в сферата на дизайна, на новаторството, за да може всичко това да стигне до малкия бизнес. И малкия бизнес може да го използва, защото само по този начин, с новаторство, те могат да бъдат способни. И това им дава предимство и има по-голяма вероятност работни места да се завърнат в Европа. Работни места, които преди са били другаде. Мисля, че бъдещето е светло и бих искала да чуя мнението на тримата ни оратори по а, въпросите, които повдигнах. We'll get back to them, but... Аз ще им дам думата после. Юта Штайнрук, Марита Рена и още двама колеги. Започвам с Юта Штайнрук. Първо и на тримата гости. Благодаря много за това, че отделиха време да дойдат и да ни запознаят с тази тема, за да обсъдим тези въпроси. Преди да бъда в политиката, аз работих в, на водеща позиция в реалната економика и наистина бях свидетел на това, как фирми напускаха Европа, е, създаваха се фирми в Европа поради ниските е, разходи за труд, след това постепенно при покачването ми започват да напускат и да се преместват в Азия, за да могат да произвеждат по-ефтино от там. Естествено, ориентираха се към най-низките разходи. И лихви, ако щете, Калдейра знаят е, това. Сигурна съм, че Европа би било добре за Европа, и за европейските предприемачи, ако, приемат, ако поемат регионална отговорност за Европа. Има много положителни примери. Един е от е, гостите е, говори за по-ефтиното производство. Във всички случаи, за да бъде това факт, ни трябва конкурентоспособност. Трябва да сме конкурентни по отношение на квалификации, на технологии, технологии образование – ето защо ни трябват публични инвестиции. Те се пред... Това са инвестиции в инфраструктурата, която се изплаща и от е, е, това се финансира от държавата чрез пари на дънакоплатеца, който не иска да реновира, да плаща, да плаща данъци, търси ниска работна ръка, не иска да бъде работоспособен, това е, би трябвало да инвестира в социалния мир и социалната сигурност. Не трябва да гледаме само на едната страна. Трябва да обхванем цялата картина с всичките и детайли и аспекти. И това е нашата работа като политици. И когато се мисля за конкурентоспособността на Европа, наистина би трябвало да имаме един бум в е, Гърция защото по конкурентоспособност там заплащането доста падна. Сега господин Калдера произвежда потребителски стоки, както казах и преди. Колите не се, автомобилите не купуват автомобили, хората го правят, потребителите, затова трябва да имат достатъчно средства. Имам един въпрос, който би могъл да получи отговори от тримата. Може би, господин Калдера, вие сте един пример на предприемач или фирма, която е върнала производството си интересуваме каква е, какво е съотношението на, между бройката, кои, е, които сте, на работещите, които е, при изнасянето на е, фабриката в Китай и при връщането й? Знаете колко важно е връщането на качествени работни места, разбира се. за да не трябва работниците да живеят от държавни помощи, това натоварва и бюджета на дългоплатъците най-общо. После, може би конкретен пример от Испания, от е, металопроизводството, автомобилостроенето. Това са все още области, в които сме конкурентоспособни в Европа – не знае дали можете да дадете някакво цифрово изражение на тези тенденции, но конкретни примери ме интересуват. Благодаря, Мария Арена. Мерси. Много благодаря. Това изслушване можеше да бъде наше и, коми, и на комисията Инта на външна, по външна търговия, защото голяма част от нашите панелисти говориха за връщането на европейските производства тук в Европа, но също времено говориха и за взаимодействието между економиките в различните държави по света. Пак казвам, може би трябваше да поканим гости от Инта. Това, което каза Юта, и аз съм на същото мнение. Господин Калдейра, вие споделихте подкрепата си, без, е, безусловната си подкрепа за ТТП, ТТП, трансатлантическото споразумение, а пък не сте толкова за влизането на а, Китай в СТО. Можем да намерим обаче някой предприемач, който да е точно на обратното мнение на вашето, да е радостен от това, че Китай е част от СТО и да е недоволен от бъдещото подписване на ТИТИП. Именно това е и общият въпрос и този въпрос го поставям на МОД, на Световната международната организация на труда. В момента обсъждаме бъдещото споразумение свободна търговия с Съединените щати и искаме да включим аспекта за устойчиво развитие и за това всъщност сме във връзка с МОД за да включим всички онези норми за благосъстояние, като благосъстоянието се дели на социално и екологическо. Целта ни, разбира се, е да има такъв вид клауза, за да може така да се предпазим от бъдещо нарушаване на принципа на честна и почтена конкуренция. Вие се оплаквате от такава с Китай в момента, но в бъдеще може да има жалбоподаватели по адрес на американците. сегашните споразумения с цел ушким да улеснят бизнеса за фирмите, всъщност дерегламентират вместо да регламентират. Аз смятам, че по-доброто регулиране не значи по-малкото регулиране, а регулирането, което държи сметка за интересите на гражданите, на потребителите, в крайна сметка. С други думи, липсата на регулиране в никакъв случай не е по-добро регулиране. В момента сме до глава услуги на ТИТИП. И определено аз не съм на мнение, че трябва да премахнем регламентите в сферата на предоставяне на услуги. При вопиющ пример от наши дни е, например, Юбер – Юбер печели пари на гърба на европейския модел, на това по-скоро, че го разрушава. И това не можем да го приемаме и не можем на всичкото отгоре да го издигаме и на международно равнище. Съжалявам, господин Калдейра, че вие не сте така добронамерен към правилата, но ние смятаме, че правилата са единствения начин да се опазим в международен контекст. Благодаря. Благодаря, следващия оратор. I must say that uh, me personally and аз лично и Алде също забелязва тази тенденция за завръщане. Това е една нова възможност, която дава на Европейския съюз възможност да разкрива работни места за младите най-вече. Господин Калдера каза, че от реалния свят, аз допреди година бях също в реалния свят Предлагах услуги на фирми, които произвеждат, имат нужда от международна стратегия. Последните 20 е, години Европа се промени. Видях го от първа ръка. В началото на 90-те фирмите отиваха от Западна в Източна Европа. Ако ми позволите. Заради е, по-низките разходи. И за труд, и за енергия, и за на сгради. След това отидаха на други пазари извън Европа. Причините се промениха обаче през тези 20 години. Първо, само заради цени и разходи, след това заради достъпа за нови пазари, защото това беше стратегически избор да отидеш някъде друга, да имаш достъп до тези нови пазари и поради гъвкавия пазар на труда там някои държави членки няма такава гъвкавост, каквато имаха нужда тези дружества. Затова отиваха другаде. И често се местиха, защото друга да има по-обучена работна ръка. Нямаше достатъчно обучена работна ръка тук в Европа. Има различни причини и всяка фирма има различна международна стратегия. Трябва да го разгледаме от различни гледни точки. Господин Калдера, не спирайте, говорете с политиците за това, от какво имате нужди, за производството, индустрията, нуждите, тъй като имаме нужда да ви чуваме и трябва винаги да знаем какво се случва в момента, какво мислят МСП и какви нужди имат. Имам няколко въпроса. И искам да чуя становището и на трима ви. Говорих за разходи, нови пазари, гъвкав пазар на труда, обучени работници. Но според вас, сега, какво трябва да направи Европейски съюз повече от другите пазари? Дали обучена работна ръка или хубаво време? Какво? От ваша гледна точка, какво трябва да се предложи? нещо, което ние да използваме като реклама за Съюза. След това, вторият ми въпрос, пак към господин Калдера, какви са вашите добри практики с младите хора? Имате ли някаква стратегия с чиракуване, с стажове? И как това ще помогне на завръщането на производството? И към всички ви, Какви мерки бихте предложили за МСП, за да бъдат те по-конкурентоспособни, за да има економически растеж, особено когато МСП се връщат в Европа? Стимули някакви? Какви мерки виждате вие? И накрая и първият оратор го каза. Благодаря за което. Има голяма възможност Европа да спечели много от завръщането, що се отнася до цифровите услуги. Защото това е пречката, липсата на цифрови умения е и пречката за създаването на цифровия съюз. И аз се чудя дали наистина от 2020 година няма да имаме 800 хиляди работни места за информатици. 40% от европейците нямат достатъчно компютърни умения, за да вземат тези работни места. Какво може да направим за това? Защото това е голямо предизвикателство. Благодаря. Thank you, Guillaume Balas. Oui, merci, ces, ces Благодаря. Тези експозета наистина бяха много интересни. Въпросът, който искам да задам е следният. Ако добре съм разбрал, има наистина такъв е, ефект на възвръщането на производството тук, а именно заплатите в Китай се покачват и за това конкурентоспособността на китайците вече не е толкова сравнена е, с нашата. В Европа обаче, освен намаляването на стандарта на социално, на социалната грижа не сме положили кой знае какви други усилия. Имам предвид, например, генетично модифицираните организми. С други думи, сме слаби и не сме достатъчно свързани с действителността. Има намаляване на инвестициите от страна частния сектор и от страна на държавния сектор, което е най-обезпокоителното. И в резултат, разбира се, на кризата от 2008 година. Първият ми въпрос значи е свързан с инвестициите. Как и фирмите схващат, как гледат на този въпрос – какво е за тях най-важното. И ако ни отговорят заплатите, то тогава можем да си дадем ясна сметка, че това е всъщност главната причина за падането на заплатите, което отчитаме, например, във Франция. И ако това наистина е отговора, това ще се превърне в допълнително задлъжняване на частния сектор, а да не забравяме, че задлъжняването на частния сектор бе всъщност причината за кризата през 2008 година. Как, с други думи, да излезем от този порочен кръг? по-малко инвестиции, които водят до по-малки заплати, по-малките заплати пък не са привлекателни за чуждестранни инвеститори и така нататък. La relocalisation... Благодаря. Тази релокализация означава предварителна е, локализация, която ние сме отричали преди Европа. Няма е, реални прерогативи да е, насърчава да създаването работни места. Това води до качествено количество би довело до качествено и спадане на, на безработицата, но това ще доведе не до всъщност, ако има растеж в Европа, той ще дължи не на реален растеж в Европа, а на стагнация, економическа стагнация в Китай или други е, страни, в които има изнасяне на производство би трябвало да има нова европейска стратегия, която е наднационална, не, всъщност една нова е, наднационална стратегия, която е твърде е, ограничаваща, не би могла е, да изиграе положителна роля. Така че въпросът е каква, е, как ще се превърне, е, как ще се осъществи това връщане на производството в е, страните по происход или в тези, в които връщането ще бъде в страните по происход, където първоначално са били разположени или където са най-низки разходите. Надяваме се, че това е, изслушване ще хвърли светлина върху реалните промени и тенденции, защото разсъжденията ни трябва да бъдат чисто економически, защото това е нестабилно. Именно тази тенденция не трябва да ни радва, тъй като тя се дължи на повишаване на разходите за труд в Китая, не обратното. Не е очевидно, че това ще се превърне в едно ново Алдорадо. Какво трябва да се направи, за да се настърчат хиляди хора какво Такъв беше конкретен пример с е, загиването на пчелите в, в Китай. Какъв е, каква е ползата от производството на ефтин мед в Европа, ако той трябва да се изнася за Китай или обратното? тук трябва да отчетем социални и екологични критерии, защита на нашите работници, за да може по този начин да не се води, да не, да не се доведе всичко това до една вълна на, на съкръщение и уволнение в е, Европа. Всъщност комисията прави анализ на, на, на въздействието. Е, би трябвало да направи такъв анализ на въздействието, да види кои са държавите, към които има връщане, какви са секторите, за които става дума и кой, е, кои сектори и кой ще се облагодетелства най-много от е, това, преди да се, за да имаме добри основания за, за тази това връщане. Thank you. Many questions. Uh, my proposal is that we take it in... Много въпроси се зададаха. Нека да се отговори в същия ред, в който се представихте. Господин Торес може да започнете, след това господин Калдейра. Към него имаше пряко зададени въпроси и накрая господин Салгадо. So, Mr. Torres. Господин Торес, имате думата. Thank you, first of all. Uh, let me thank... Благодаря. Искам да благодаря на всички депутати за интересния дебат, както и за въпросите. Основният въпрос за мен е конкурентоспособността и що е то конкурентоспособността, тъй като голямата част от въпросите са свързани с него. И мисля, че погрешно се разбира конкурентоспособността вече много дълго време. Обикновено човек мисли, че това е свързано пряко с разходите. В реалния свят конкурентоспособността е възможността на економиките на Европа да се адаптират към промяната и да реагират на промяната, да реагират на фундаментални промени, като глобализация и така нататък. Това е нещо различно от конкурентоспособността при разходите. Много дълго време Европа беше конкурентоспособна в този общ смисъл. Това обаче, което се случи е, че поради новите технологии, най-вече заради тях, този процес на фрагментиране на производството, който протече променим фундаменталните принципи на економиката, така че въпросът за доброто или по-доброто регламентиране е много важен. Не говорим за по-малко регламентиране, а за адаптиране на регламентирането към една среда, която вече много се е променила. И това е много важно. Следващия въпрос беше какво означава по-добро регламентиране. Ще говоря за национално и после за международно и за ТИТИП. На национално ниво има три принципа, които са много важни Първият е въпросът за защитата. По-доброто регламентирано, означава да защитим онези, които трябва да бъдат защитени. И мисля, че Европа много години много добре защитаваше предприятията, хората, процесите. Забелязва се, и аз в момента работя и в много други държави, забелязва се, че в много части на света истинския проблем е, че те не могат да приложат защитаващо, щадящо законодателство. И затова има слабо управление, има корупция, има неравенство, има монополи. Европа успя. Сега нещата се промениха, но така че ние трябва да защитаваме, да даваме закрила. След това, вторият елемент на доброто регламентиране е предвидимостта. Мисля, че добрият регламент може да бъде предвидим за всички, и за работещите, и а, за предприятията. Вярно е, че в някои държави регламентирането се е осложнило по много причини и затова е много важно то да стане предвидимо, тъй като има много а, предизвикателства. На трето място да не се бъркат правата с правилата. Когато говорим по-добро регламентиране, що се отнася до пенсионни системи, до здравеопазване. Правото на пенсия, правото на здравеопазване трябва да бъде защитено. И би било грешка, чисто и просто това да се остави в ръцете на индивида, т.е. да се прехвърли цялата отговорност в негови ръце. Въпросът е какви са правилата, а, които да защитат тези права. Това са общи условия. Мога да говоря и за, по други теми, за пазара на труда, но когато погледнем, например, Европа, направихме едно обективно проучване и разгледахме всички реформи на пазара на труда от кризата на Сетне и 70% от реформите всъщност намаляват регламентирането, без да защитават по-добре, да бъдат по-предвидими за предприятията и да защитават правата. Така че трябва да се работи интелигентно. Не мисля, че има един общ отговор за всички. А, стъпка по стъпка трябва да се оценяват реформите, имайки предвид тези общи принципи. Сега въпросът за по-доброто регламентиране на международно ниво. Това е пряк въпрос, особено за ТИТИП. МОД няма обща позиция за ТИТИП, тъй като в момента се водят преговори. Е трудно да се види крайния текст след всеки кръг преговори. Но има някои основни принципи. Единият от тях е, че е много важно нези, които имат най-защитаващи правила, да са нези, които да имат примат. Например, социалните условия. Оказва се, че всички а, страни на ЕС са подписали основните конвенции на МОД. И това е голям плюс за Европа. Има други, които не са подписали тези 8 конвенции. Така че, сега, аз не съм политика, аз съм научен работник и съм служател, служител, извинете, на международна организация. Но мисля, че вие сте тези, които държат в ръката си и моркова и пръчката, така че вие можете да застанете на равна права с САЩ и да гарантирате равни условия с тях. Защита на инвестициите е следващият въпрос. Мисля, че тук възникват два проблема. Първо, има риск да се, против, се противопоставят различни видове законодателни актове и ще е добре, ако в текста има ясно упоменаване на факта, че не може да се използват екологични или други регламенти за защита на инвестиции. Понякога това се подразбира, но ще е хубаво да се напише и социален и в екологичен план. След това, кой взема решението, ако има конфликт? Кое е съдилище при, ще отсъжда при спор. Говори се за някакъв арбитраж, който ще бъде в Европа. Това ще е добре, публичен, особено ако е. Сега не мога да кажа, тъй като текст не съм видял. След това имаше въпрос за това какво прави Европа различна от другите части на света. Две неща са различни в Европа, а когато я сравним с други големи държави, като САЩ, Бразилия, Китай, ще повторя стабилна, сравнително голяма, динамична средна класа. Много економически ползи води това след себе си, но и социално-политически такива, тъй като социалният договор, който дава тази стабилност, която вие тук като депутати изпитате и изградите, а, остава у хората впечатлението, че политиците работят за гражданите и за децата. Затова е много важно да имаме такава стабилна, динамична средна класа. След това имахте въпрос за пазара на труда. Много е важно на пазара на труда да има правила – Разбира се, че върховенството на закона е много важно, уважението на закона варира в отделните държави членки, но в Китай, Бразилия, дори в САЩ има инспекции, има съдилища, е, много важна институция също е службата по заетост. В Обединеното кралство работи добре там или в Германия. Ето ви добри практики по света. Така че институционалната архитектура е много важна. Понякога тези институции, които са обслужвали Европа много добре, се отслабват поради принципи, които не отговарят на действителността. И мисля, че това са много важни отговори за Европа. След това имаше конкретен въпрос какво да правим с МСП и как да им помогнем. Господин Калдера отговори Финансовата система в Европа като че ли не е на ниво. Економиката се е променила драстично. Това има своето въздействие върху регламентирането, но и върху финансовата система. Една от причините, поради които инвестициите не са по-високи, свързана с това, че е, спестяванията на хората не са пряко свързани с инвестициите. Сега, един от, значи, едно от решенията са публичните инвестиции, ако няма такава връзка. Но понякога всичко това е ограничено, а понякога има и заложени предели. Добре е също да се подобри финансовата система. И за това всъщност Европа е, е една зона на благоденствие. За а, частно банкиране те са извън банковата система. И този извън банков сектор е много добър в Европа, защото той всъщност се развива, тъй като банките не могат да реагират и не могат да насочат а, а, спестяванията към инвестиции. В случая с Испания, това е голям проблем. Господин Калдера показва един слайд, който също говореше, ни водеше в тази посока. Благодаря, благодаря ви за тази възможност. Thank you. I'll give the floor to Mr. Caldeira. Благодаря сега, господин Калдейра. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам, ще се постарая да отговоря на всички въпроси. Доста бяха. Извинявайте, ако не отговоря на всички. Опитах се бързо да водя записки, но може би ще пропусна нещо. Сега в отговор на двамата, двамата задали въпрос наистина аз съм съгласен с господин Торис и това, което каза, но там, където има различия, е, че в моя отрасъл разходите в Китай се качат много по-бързо, отколкото сочат макроданните, но това е лично мой опит. Не съм не се обзорам, че това е положението на пазара. Така че такава възможност може да се, се явява при нас повече, отколкото някои по-големи крупни фирми. Просто нямам достатъчно данни, на които да се опра. Говоря от личен опит. Колкото до господин Гарсия Салгадо и моето усещане там е, че при такива е, тревожни нива на младежка безработица в Испания, това, което се опитваме да направим ние, ясно е, че ни трябват е, работни места, които са устойчиви дългосрочен план. Това, което не искаме, и не искаме да продължи свободното падане. Мисля, че всички сме съгласни с това въпросът, обаче е, че става дума за пазар на работодателите и трябва повече конкуренция на пазар на труда. Великобритания е чудесен пример за държава, където надниците за влаките растат близо 3% годишно, но това се дължи не на, регламент, на регулиране, а на конкуренцията на пазар на труда. Ако моите служители са довол... не са доволни от е, моята е, работата си и заплащането, отиват другаде. По този начин се дига летвата в Европа. Това става не по законодателен път, а чрез е, пазарните лостове и конкуренцията. Разбирам, че нещата стоят различно в отделните държави член, държави членки и това, което е добре за Великобритания, не е непременно най-доброто за други, но принципът и отговора е по-скоро конкуренция, отколкото регламентиране и регулиране. Другия въпрос. Това, че трябва да има стимули за и по-добър достъп до финансиране за дружества, които замислят връщане на производства в Европа. Трябва да се помогне. Тези хора, които решават да върнат е, производство и работни места в Европа, трябва да са в състояние да вземат е, годен кредит и цена. ако хората разбират е, принципа, че повече работни места в Европа е хубаво нещо, предвид на това, че те, разбира се, ако те са конкурентоспособни, това ще бъде оценено от предприемачите и работодателите с другите въпроси, които бяха поставили. Съгласен съм, че ние трябва да създадем условия за компанията, компаниите да, за да наемат повече работници, да им дадем повече гъвкавост. Например, в Испания е, положението е доста крайно. Съгласен съм с господин Салгадо, че там принципа hire and fire действа. Немат хора днес, уволняват ги след два дни. Такова нещо е недопустимо за нас в Великобритания. Дългосрочен договор е нещо извън въпрос, извън което въобще не, не приемаме. Това, което трябва да знае, се знае в Европа е, че бизнес в света може да избере предприемачите могат да инвестират където и да било. И работата на нашата и на политиците в тази зала е да направят Европа толкова привлекателна, че за инвестиции, както в е, е, инфраструктура, така и обучение и работата, вашата и нашата е да направим съответно страните си по-отделно, пък и цяла Европа максимално привлекателна. Това означава по-добро законодателство, не, не липса на такова, но по-добро и в крайна сметка повече конкуренция. Към господа Штайнрук. Тя е права. Действително глобалният пазар е глобален, конкуренцията е глобална, калдера се конкурира с цял свят. По същия начин и Европа. Обучена работна ръка, това е отрешаващо значение. Идеята да се въведат е, някакви данъци за бизнесите, за да им помогнат да, да създадат инфраструктура, която помага, е разумно. Стига данъците, които се е, вземат от тях, са такива, че им пречат да реинвестират и да правят печалба. Трябва да потърсим баланса, трябва да имаме съответното ниво на инфраструктура, за да можем да насърчаваме дългосрочно новаторство и дружествата да се връщат континента, но не да ги облагаме по начин, да ги облагаме така, че в крайна сметка да станат неконкурентни. Харесваме ми израза, колите не продават коли, коли, автомобилите не продават автомобили. Точно така е колкото до прекия въпрос, който зададахте, ние увеличихме с 20% работната сила в Великобритания и съкратихме с 25% тази в Китай. Тоест, върнахме работни места, които бяхме е, изнесли към Китай обратно. Разбира се, схемата е малко по-сложна и условията сега са малко по-сложни, защото вече междувременно сме глобален бизнес – Колкото до въпроса Мария, права е, действителността е такава, че глобалната економика е разпокъсана, много сложна е картината и само тези компании и страни, които могат да отговорят на предизвикателството на тази фрагментирана глобална економика, ще оцелеят. Има един простичък израз, е, министра на финансите на Великобритания по повод е, възстановяването на Ливерпул 80-те години Хезълтан каза, има, ние сме в глобално е, е, състезание, крос и това е точно така. За ти тип, от моя гледна точка, нещата са прости. Калдера е глобален бизнес, ние купуваме продукти от глобалния пазар и продаваме на, на световния пазар. С е, възможността да паднат митата към САЩ, това ще ни дава възможност да купуваме продукти в Европа, купуваме текстила от Белгия, Италия, Испания, от целия континент, да произвеждаме продуктите си в Обединеното кралство, да имаме работни места в веригата на доставки и накрая в Обединеното кралство, където е производствения процес, продаваме на, на дистрибутори в САЩ и те пряко заместват продукти, които преди са изработени в Китай и Индия. По този начин ние помагаме на веригата на доставки в цяла Европа, ние пласираме ние заместваме продукти, които се изработват в, произвеждат от далечния изток. И имаше пряк въпрос към мен в, за СТО и за това защо Калдера отиде в Китай. Ние трябваше да отговорим тогава на глобалните предизвикателства. Ако имаш няколко е, избора, но най-простичкото е да реагираш или да игнорираш. Ако тези фирми, които игнорираха предизвикателствата, се провалиха, банкротираха и загубиха много работни места. Калдера заминах за Китай като е, отбранителен е, механизъм, просто защото те бяха наш голям клиент и голяма част от продуктите можеха да бъдат е, продавани там. Тези продукти бяха дизайнери в Обединеното кралство, но разходите им за производството им бяха в Китай. Какво се случи тогава? Ние направихме изложение в Китай с британски продукти, е, британски дизайн. Това увеличи, е, удвои продажбите ни в първите две години и ги очетвори следващите две, защото тази комбинация, произведена в Китай е, по английски дизайн, се оказа доста успешно. По този начин ние запазихме някои от е, работни места в е, дизайна, в продажбите, в услугите, в финансирането. И това спаси британската фирма. Както казах, ние оставихме една от фабриките ни в Великобритания понеже реагирахме адекватно, ние създадахме една световна глобална възможност. Именно превърнахме заплахата от е, присъединяването на Китай към СТО в е, преимущество. Физически не бихме могли да се конкурираме с китайците, а работейки с тях, ние развихме един бизнес, който стана конкурентен в глобален мащаб в, когато говорим за САЩ, моето разбиране е, че ще продаваме там продукти, които са проекти, е, е, чието дизайн е в, е, в Обединеното кралство, произведени са в Китай и се реализират в САЩ. Така че дори като един малък пример в нашото, на нашето изложение в в САЩ виждаме, че това е начин да, да бъдат по-конкурентни нашите продукти. Последствието от ТИТИП няма да се усетят прекалено бързо, защото те ще ни дадат една равнопоставеност при продажбите на европейски продукти в САЩ Разбира се, въпреки е, допълнителните транспортни разходи, но ако е, отчетеме елемента в уравнението, е, факторираме елемента на занижение мита, тогава картината се променя. И това е положителният поглед към дебата около ТИТИП. В отговор на въпроса на Мартина, наистина опита в реалната економика, реалния свят е доста ободряващ и мисля, че повече предприемачи трябва да участват и в политиката, за да помогнат за разбирането, че е по-важно да се създават блага, отколкото те да бъдат преразпределени. Колкото до другите опасения, мисля, че те са безпочвени, защото в действителност бизнесът ще отиде там, където е печалбата. Това не е лошо, защото в крайна сметка, ако се печели, както казах и преди, не колите купуват коли, хората купуват коли. Достъпа до нови пазари чрез нашето производство в Китай се оказа изключително важно. И сега пазарите, които се разкриха пред нашето китайско производство, се използват и обслужват от е, европейския ни продукт. Така че, реагирайки на един глобален проблем, ние създадахме глобален бизнес и намерихме глобално решение. И това е един мъничък пример. Примера с моята фирма е много показателен и важен за политиците тук. Това, което трябва да се да е ясно в тази зала е, именно погледне, вземете този пример и мислете как може да превърнете заплахата в е, възможност. Това, че трябва да сме проактивни при изготвянето на нови продукти, което каза Мартина, ние имаме чудесен дизайн, много творчески сектор, можем да проектираме неща, които не могат да се проектират в е, Китай – Разбира се, те предпочитат е, германска е, ки автомобил или дори китайците биха предпочели италиански костюма, не произведен в Китай. Така че този аргумент за връщането на производства в Европа има и такъв аспект. Не забравяйте, че нараства една китайска средна класа и страни, които са били експонирани, изложени на китайските пазари, сега с е, съответната стратегия могат да превърнат това в една печеливша възможност за Европа. Тоест, е, новопояващата се средна класа в Китай няма да се превърне от производители в потребители. Те ще почнат да търсят европейските продукти. Когато за първ път отидахме в е, Китай преди 10-11 години, казвахме след 10, ако някой бяхте, беше казал, че след години ще си върнем, щях да го пратя на психиатър, защото мислех, че това никога не може да се случи, но ето, че се случва днес. Много добър пряк въпрос от Мартина за цифровата економика. Имаме чудесен пример и един анекдот, анекдотален. В началото на месеца в Брюксел в Експо имахме е, изложба в текстилния отрасъл, нарича се МУД, голямо изложение, много важен събитие в е, текстилния календар. Често идвам в Брюксел по този повод и много обичам този град. Това, което констатирахме тази година е една ком... Е, испанска компания, която е инвестирала над милион евро в цифрови печатни машини, печатарски машини. Какво са констатирали? те сега намират начин да, да, да смъкнат цената на, на продукта и да го направят по-конкурентен. Тоест, е, това, което става, е станало през последния месец, една испанска компания, която е инвестирала в цифрова технология, е заменила китайски продукт, е, върнала е работни места тук, не само обслужващите производствената линия, но и от отдел, търговски отдел, дизайнери, проектанти. Ние наистина ще ползваме също техния, е, тези производства, е, е, ще ползваме този производител, техниката на, на щам, е, техника на штамповане на тази испанска фирма е, е, е за предпочитане от нас пред китайската. Сега в заключение, важно е политиците да разбират, както казах и презентацията, кога е повратният момент за една дружество, компания. В кой момент ще се върнем? И ако мрежите, които подпомагат бизнеса, политиците и други разбират това, те биха могли да работят с тях, да ускорят този момент, този критичен момент, защото това означава не само, че тези компании ще върнат работни места, както казах преди, те ще върнат работни места и в веригата на доставки нашите жители, моите съграждани на Ливърпул са много доволни, че Ягуар са отново там, Воксхол са отново там. Това означава, това е от огромно значение. От гледна точка на инвестициите, инвеститорите, дизайна, добавената стойност, творческия процес, Европа е най- напредначевие в творческо отношение континент в Европа. В областта на новаторството тя е абсолютно водеща и много се гордее, че Обединеното докторство е сред е, държавите, които се отличават с такива качества. Създавайки това, ние имаме възможност да превърнем, да изнесем тези идеи в световен мащаб. Създаваме глобална възможност чрез нашите продукти и идеи. На критичната бележка на Доминик – Абсолютно, както се досещате, съм несъгласен с повечето от това, което каза. Първо, важно е политиците да не задават въпроса дали. Аз съм живо доказателство на това, че въпросът е кога, а не дали. И наистина в презентация господин Торес видяхте, че баланса на външните, чуждите преки инвестиции накланя визита към Европа. И може би на макро равнище ние сме стигнали тази точка на поврат 2008, когато взехме това решение. И нищо добра новина е всичко това за континента. Би трябвало да се събудим, да отворим очи да съзрем тази възможност. Бизнеса има економическа цел, разбира се. Това е бизнеса е за богатство, печалба, предприемачество, създаване на работни места. Държавата преразпределя създаденето богатство. Има различни начини да се прави това. Разбира се, колкото обвинението, че ние бихме отишли където и да е било, защото ни интересува Европа. Не, когато една компания губи пари, тя трябва да направи съкрещение, но разбира се, тя се съобразява и с... Тя остана вярна на, на своята работна ръка, на своите е, работници, на, и, и, и резултата е очевиден. Калдейра успя в световен план, защото тя успя да се конкурира на глобалния пазар. Европа ще успее глобално само ако е конкурентна в световен мащаб – Важно е да го разберем. Ние вземаме дефанзивна, протекционистична политика, може да се опитва всичко това, но един континент, за да успее да привлече инвестиции и бизнес, трябва да има тези достоинства. Не с разни хитрости, планове и схеми, просто трябва да е конкурент на един континент. Кайдера успя и от... преживя кризата ако можем да се променяме, да се получаваме от грешки, да се адаптираме, да бъдем конкурентни като континент, не само ще оцелеем, но ще е, имаме растеж отново и ще се превърнем в е, водеща сила, каквато трябва да бъдем. Благодаря. Да, наистина имаше много въпроси към вас. Тогава има един последен въпрос към него. Имах един конкретен опит към него. Имате ли опит, господин Калдера, в следното отношение? Дали много други, има други предприятия, които връщат работни места в Европа или в държавите по происход? Uh, да, през 2012 година една фирма, избрана всъщност от BBC, бе натоварена с изработването на програма, която да представи историята на програмата, откъде тръгва, къде отива, какво прави в Китай, после какво прави обратно в Обединеното кралство. Може да погледнете този документален филм и да видите още един друг конкретен пример за такава история. Най-интересното, най-интересният ефект от това документално предаване бе, че пося зранцето на ентусиазма и много други се опитват да тръгнат по същия път и да търсят информация за това как точно да постъпят. Това е през 2012 година. Сега през 2015 година нещата може да са още по-ускорени. Ние, разбира се, не сме пионери, не сме първопроходци, но сме в началото, в челната редица. И именно този документален, този документален филм и е свидетелство за това. Благодаря. Господин Сал... Гарсия Салгадо сега. Благодаря. Много много бързо ще се изкажа, защото ще си изпусна самолета, ако се разпростирам, а утре е неработен ден в Барселона. Колегите вече уточниха много неща, а именно, че имаме един абсолютно ясен модел на поведение в професионален смисъл. Ако изневерим на тези си, на тези си правила, ще се върнем към 18 19 век и даже към търговията с негри. Не може, ако някоя котка устаре и вече не лови мишки, да я изхвърляме от вкъщи. Старите уморените коне ги убиват, но това не е нашият модел. Допълнителната, добавената стойност на Европа чрез изследователска дейност, чрез изобретяване и неговото патентоване, чрез подпомагане на малки и средни предприятия. Това ни прави Европата, която сме. И за съжаление, напоследък в моята страна много от тези дейности трябваше да се замразят поради липса на кредитиране. И когато замразиш нещо, след това процесът на размразяване изисква време. Казвам го, защото в по-голямата част на Европа малките и средни предприятия са преобладаващи. Това са хора, които най-честно и почтено, заслужавайки възхищение, се стремят да създават богатство в реалната економика, а не чрез спекулации предложенията, които са насочено за, насочени за една нова и модерна инфраструктура. Това трябва да бъде друг от приоритетите. Енергиен план за развитие на Европа, обучение и продължаващо обучение за всички заети в производствената дейност. Това е трети приоритет. Енергетиката Връщам се към нея, защото е ясно, че тук могат да се разкрият нови работни места и тя е началото на прогреса. В Испания какво дава добър резултат напоследък? Социалният диалог. Социалният диалог и тук особено сектора на автомобилостроенето. Ние сме втори в Европа по автомобилостроене производството на един автомобил, така да се каже, трае 5 години от създаването на чертежите и дизайнерският план до прототипния модел. Това, което обаче за господин Калдейра е печелившо, за нас в Испания се оказа изключително катастрофална рецепта. Ако продължим дори по същия начин, в Китай ще цари благосъстояние, а тук в Европа мизерия. Временните договори, разбира се, че похабяват хората и създават цяла една класа, която не може да потребява, не може да си плаща сметките и няма и как за в бъдеще да го постигне. Госпожо, неравенството в Испания и това, че се чудите вие защо така се случва при положение, че чете, че четете, че индустриалният ръст е на 2%, това просто не е така. Че го научетете е, вестника, дето не дава неизкривена информация. 800 хиляди работни места. За тези 800 000 работни места половината най-вероятно са префасонирани и гримирани, закрити таки, такива, за да се представи резултатите резултатът, който желая да представи правителството. Надявам се, че този испански модел за да не се приложи никога повече в е, никъде другаде в Европа хората не са нещо, което да можеш да вземеш, да използваш и да изхвърлиш като кърпичка. И не на последно място, политиците трябва да се омесват с реалният е, живот. Ако политиците само се грижат за това кой ще гласува за тях на следващите избори, а пък е, след това използват хората и ги захвърлят като фасове, то определено наистина никога няма да излезе сметката испанската министърка на трудовата заетост би трябвало да се засрами и да си подаде оставката. Тя никога по неизвестни причини идва на, не идва на заседания на Европейския министерски съвет по трудова заетост. Въпросната трудова реформа в Испания търпи много критика търпи много критика и освен това създава и правни проблеми, тъй като има несъответствия в тълкуването. Европейската Федерация на синдикатите вече е излязла с предложение към Европейската комисия за това как да се съживи економиката. Цифровата економика на първо място е един такъв фактор, но ако в нея не бъдат ангажирани още от самото начало за социален диалект, самите синдикати може да доведе до 40% загуби. Разбира се, че това е начинът да се конкурираме с азиатските пазари, но трябва да го правим внимателно. ТИТИП. ТИТИП е друг потенциален търго, троянски кон, който трябва да бъде ясно обяснен още от самото начало на гражданството. Разбира се, че трябва да се договарят клаузи и правила на играта, ако тази игра стане обща. И не на последно място, правилата да се уточняват и пред гражданите. Благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Беше много интересна и много конкретна дискусията ни. Нашата комисия се занимава точно с тази тематика. Всички говорихте по тази тема. Наистина ви благодаря много. Надявам се да не си изпуснете полетите. Следващата точка от дневния ред – микрофинансиране за социално приобщаване – Става дума за мен на становище, един специален доклад на Европейската сметна палата. Давам първо думата на госпожа Иванова. Здравейте! Добре дошла! Ще представите доклада и след това ще дам думата на колегите за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Винаги е огромно удоволствие да бъда в комисията по заетост. Ще си изпълням последната дискусия, която проведахме за доклада за гаранцията за младеща. Много бе интересна дискусията. Надявам се сега да се случи същото. Благодаря ви за поканата да представя специалния доклад финансовата подкрепа на Европейския съюз отговаря ли на нуждите на микропредприемачите. Съвсем своевременно излязохме с този доклад, точно преди лятната пауза. Понеделник го представях Комисията по бюджетен контрол и днес съм тук при вас. Благодаря ви отново. И така, нека да започна с по-обща информация по темата и нейната значимост. Всички знаем, че микропредприемачите играят изключително важна роля, за да се борят с изолацията, като създават микробизнеси и нови малки фирми. Знаем също така, че те са изправени пред проблеми за вземане на кредити. Европейската Европейският съюз предоставя кредити, за да може да преодолеят те тази липса от кредити. Финансовата подкрепа от съюза се предоставя посредством социалния фонд с общо управление за периода 17-13 или посредством грантове или с други финансови инструменти за тази цел. Улеснява се достъпа за финансиране посредством кредити или гаранции. Друг важен източник на финансиране е Европейския механизъм за микрофинансиране прогрес, ММП, той се прилага пряко от инвестиционния фонд от името на Европейската комисия. И отново се дава достъп до кредити или гаранции. 96 от 117-те операционни, операционни програми, създадени от държавите членки за периода 7-13, финансират мерки, които се наричат подкрепа за самонаемане и нови фирми. Това е свързано с безвъзмезна помощ 2,4 милиарда евро, макар че точната сума за микропредприемачите не е ясна. Финансовите инструменти на социалния фонд е, са 618 милиона евро до края на 13 година, а, а ММП 103 милиона евро за периода 10-13 година. От тях цялата сума е от европейския бюджет. Както виждате, това са огромни суми. Питахме се да не влезем в подробности и да видим ефикасно ли подкрепяте микропредприемачите. Целта на този одит на изпълнението е да се види дали потребностите на микропредприемачите съвпадат с подкрепата, която се отпуска от социалния фонд и от механизма. Посетихме пет държави членки Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния, за да видим дали финансовата подкрепа от грантовете и финансовите инструменти и от механизма за микрофинансиране са успели да дадат средства на микропредприемачите. Също така оценяваме дали са информирани на ниво държава членка, за да е ясно какви са разходите по различните механизми, които се ползват. Както знаете, има такива разходи или разходи по финансирането. Те са изключително важен елемент от целият процес. Какво установихме? За съжаление установихме слабости. Мисля обаче, че е полезно те да бъдат споменати, за да можем да си извлечем полуки и да ги преодолеем в бъдеще. Слабости открихме в програмирането и изготвянето на инструмента в социалния фонд, тъй като подпомагането се предоставя без оценка на потребностите на микропредприемачите. Други пък дават е, големи суми, което се дължи на липса на инвестиционна стратегия или пък липса на системи за управление на риска. Системите е, за оценка на изпълнението на социалния фонд са неадекватни, тъй като няма достатъчни а, критерии за изпълнение, особено в ситуация, в която не може да се стигне до ясен извод дали тази подкрепа за микропредприятията е полезна или не. Що се отнася до разходите по кредитите или по прилагането, също недостатъчна информация. Става дума и за грантовете и за финансовите инструменти. Но най-общо може да се каже, че микропредприемачите са получили средства, половината от тях са били а, безработни и средната сума е отговаряла приблизително на техните нужди. Заключението е, че финансирането за микропредприемачите може да бъде по-добре целенасочено и до тези хора да се стигне по-добре, ако се вземат предвид конкретните им нужди посредством оценка. Подобно на всички подобни доклади имаме констатации и след това и препоръки, които са насочени най-вече към слабостите, за да има по-висока ефикасност при освояването на средствата. Препоръчахме тук на държавите членки да правят оценка на нуждите, когато изготвят тези инструменти за финансиране и да правят оперативни програми, които да включват тази помощ от Съюза за микропредприемачите, а на Европейската комисия препоръчахме а, да накара или да заложи условие държавите членки да са изготвили една солидна система преди да се отпуснат средствата. Комисията и държавите членки трябва да заложат мерки, които да гарантират това средствата да стигнат до уязвимите и по-слабите. И препоръчваме също така на Европейската комисия за следващия период да анализира допълнително разходите по прилагането на различните кредити, гаранции, безвъзмезна помощ, за да има по-ясна картина за това от какво и от колко средства имат нужда, за да може средствата да бъдат разплатени без високи разходи. Всичко това ще доведе е, до по-ефикасна финансова подкрепа на микропредприемачите. Това е накратко съдържанието на доклада. Очаквам въпроси. Благодаря. Господин Шулц, докладчик. Ако имате въпрос, или отговор. С удоволствие, госпожо председател. Ще се опитам той път да се вместя във времето. Благодаря ви за, благодаря за доклада и за предоставената информация. В немския превод е в 34 е, страници, всичките са много напрегнати, прочетах ги с голям интерес, но има някои въпроси, които не са ми ясни, затова ще ги поставя тук. Първо, малко ме очудва. Вие правите сравнение между тези фонд, е, е, е, социалния фонд и микрофон, микрофонд, фонда за микрофинансиране. Според мен на немски, както казваме, това е сравнение между ябълки и круши. Едното е оперативна програма, която предоставя средства, другото е ясно какво. Е, в един случай става дума за съфинансиране при социалния фонд, при микрофонда става дума за гаранции на кредити, гарантиране на кредити, така че малко съмнение имам в това отношение. Иначе хубаво е, че разходите административните разходи са от 0,5 до 0,7 от общите за е, микрофондовете, докато при социалния фонд са 3 или 3,2%. Е, Разликата е значителна. Имам сега два конкретни въпроса. Именно, казахте, че сте анализирали пет страни, едната от тях е Германия – но по програмата за микрокредити Германия всъщност не се е възползвала, не е участвала. Защо тогава сте избрали въпреки е, това Германия, след като не е участвала? И още една бележка. Както разбирам доклада на Сметната палата, и би могло лесно сега системите на управление на фонда за микрокредити да се прехвърли на социалния фонд. За... Бихте ли разяснили малко въпроса с тези системи на управление на фондовете? Хавиер Лопес. Много благодаря и ние слушахме внимателно вашата презентация, прочетохме и доклада, прочетохме и анализът на нуждите на фирмите и всички останали предоставящи услуги. Има различия с други анализи. 27-те проекта в различните държави членки, така че за това се опитахме да намерим тези е, различия и за това можем да се похвалим с познаване в дълбочина на съдържанието на вашия доклад. Сега по повод на по повод на изводите, които вадите. Казвате, че няма за момента други проучвания, които да покажат кои са най-препоръчителните бенефициери и какви са според вас тези какви са последиците от това и как може да се поправи. Няма с други думи анализ на предшестващите стратегически тенденции на нуждите. И по повод на конкретната ликвидност на проектите – когато става дума за частно финансиране. Това е един от примерите, а пък Европейският социален фонд бива критикуван. Е, значи единият механизъм няма възможност да привлича чужди инвестиции, а други инструменти имат. Това на мен много ми напомня на така наречения леверидж в миналото. И сега накрая искам да попитам нещо свързано с трудността, която предполага включването на информация в един такъв доклад за социалните трудности, които, през които преминават всички, които искат кредитиране. Кредитирането в крайна сметка има и една социална роля – и накрая нямаме информация за крайните потребители, за крайните бенефициери, кои са, какво работят, какво се препитават, какви са и цифрите, които показват колко време съществува един процент, един проект, дали е дългосрочен, средносрочен, ефекта от неговото действие. И накрая до каква степен изпълняват тези кредити, целите с които са разплатени средствата под тях. Да се надяваме, че за в бъдеще, когато сметната палата се превърне всъщност в надзорен и контролиращ орган, информацията по тези въпроси, които сега казвам, че липсват, ще бъде по-обилна. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Докладът е много интересен. Радвам се, че отново сте тук. Това да се разбере ефикасното разходване на средствата на Съюза ще доведе до това да е, разберем дали всъщност рентабилно разходваме тези средства и дали тези средства отиват там, където ние сме ги насочили като законодател. И така, но няколко безпокойства. Притеснително е, че има такива слабости и при програмирането, и при общата конструкция на подпомагането. Това, което посочвате вие, е, че няма обоснована оценка на потребностите. Ще ме поправите, разбира се, ако бъркам, но като че ли си мислим, че като има проблем, трябва да го зарием с пари, вместо да видим от какво всъщност има нужда в а, различните препоръки, това го разбирам, първата препоръка, държавите членки постоянно да оценяват нуждите или потребностите. Това е нещо като обратното на оценка на въздействието. Винаги сме искали оценка на въздействието преди каквото и да направим законодателно и сега заедно с това трябва да правим и оценка на потребностите изобщо преди да решим да харчим. Това е много важно да се разбере. Интересно е, че смятате, че Европейската комисия трябва да направи така, че финансовите инструменти по социалния фонд да зависят от това държавите членки да имат добра система за управление на риска. Аз би го подкрепила. Изненадана съм, че изобщо такова нещо вече не е предвидено. Е, би им било интересно да кажете какво мислите. И накрая, трета препоръка. Да направим така, че да стигнем до безработните и хората в уязвима или уязвена позиция. Важно е да помагаме на хора, които сами създават работно място за себе си. Тоест трябва да се насочим към безработните и да направим мерки за подкрепа, така че тези микропредприемачи, които имат идеи, имат желание, могат да си създадат заетост, да излязат от регистрите на безработните и да имат работа. Затова за мен е много важно да се насочим точно към тези лица. Всичко това е пряко свързано с оценката на потребностите. Това са въпросите и коментарите ми. Много ви благодаря. Благодаря. Госпожа Ебалова. Благодаря. Не знам. Да, не знам дали е плюс или минус, че вече го обсъдихме този доклад в Комисията по бюджетен контрол в началото на седмицата. Но винаги е интересно, когато се разглежда един доклад от много страни, тъй като идеите са различни от различни колеги в различните комисии. Някои от въпросите си вече зададах Комисията по бюджетен контрол. Финансовата подкрепа за микропредприемачите е много важна тема и трябва да обърнем внимание на тази тема. Много се радвам, че сте тук и че можем да обсъдим темата отново от е, чисто техническа гледна точка. Вие вече го каза. Ако знаем какви са потребностите на микропредприемачите, това ще бъде много важно. Вие говорите за част от тези потребности, но не за всички. Така че трябва да сме сигурни, че сме идентифицирали реалните потребности на тези предприемачи и тази, този процес е истинският ключ към доброто освояване на средствата, независимо дали са от фонда или от механизма. След това господин Шут каза нещо наистина сравняваме несравними неща. Но нека да погледнем по-отгоре на нещата. И фонда и механизма гонят една цел подобряване на достъпа до кредити на микропредприемачите. Това е нашата политическа задача и ние трябва да видим как ще го постигнем. И това, което вие също искахте да кажете, е, че ние искаме да има синергия между тях. Трябва да се намери сцеплението между тези отделни инструменти и след това, разбира се, какъв е резултатът от тази синергия. Това не виждам в доклада. Още нещо, което исках да кажа на Сметната палата в понеделник е, че няма информация за това каква част от фирмите след това се закриват или след определен период се закриват. И... Защото това е всъщност най-важното. Дали тези микропредприятия продължават да работят, дали имат печалба, дали са устойчиви. Това ми се иска да видя като показател. И накрая не виждам нещо, което вие, госпожо Иванова, казахте още вчера. Вчера имаше една конференция за бюджет на изпълнението, а то е положителни примери. В този доклад няма много положителни примери, защото точно те ще помогнат за по-нататъчна оценка на проектите. Трябва да променим и начина по който говорим за, за освояването на средства. Още нещо наистина накрая, но не знам към кого да се обърна, към Сметната палата или към Европейската комисия. Прилагането на финансови инструменти е, по социалния фонд е нещо много трудно. Обаче се питам дали сте установили каква е причината за ниски или слабия лостов ефект на тези инструменти. Аз лично много се интересувам от това, тъй като работя по освобождаването отговорност на Европейската комисия за 2014 година и бих искала да разбера дали има идеи от ваша страна в тази посока. Благодаря. Благодаря. Много въпроси ви се зададоха. Надявам се да намерите добър отговор на тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите депутати за много уместните бележки и въпроси, които поставиха. Микропредприемачите са много важни, разбира се, дребните предприемачи, защото те представляват 90% от повечето компании, от компаниите в, в Европейския съюз по дефиницията по-малко от 10 е, е, работещи. Предвид е, броя фирми, които влизат в графата микро предприятия, всички поставени въпроси са много уместни. Положителната новина, добрата новина е от последното, което каза депутатката е че много трудно е да кажа нещо определено, но възоснова на проектите, които ние сме анализирали, обикновено те до, биват достигнати от подпомагане от страна Европейски съюз. Имаме данни, че до тях е стигнала тази помощ. Разбира се, много още работа трябва да се свърши, за да се докаже дали това е направено по най-ефективния и економически целесообразен начин. Но ще се опитам да бъда малко по-конкретна в отговора си на въпроса на господин Шулц. Вие поставихте много важен въпрос, който поставих и в комисията ИКОН в понеделника, именно за разликата между инструментите по Европейския социален фонд и другия фонд и сравнението на несравними неща, ябълки и круши, сега ние не казваме, че един или други инструмент е по-добър от е, един инструмент е по-добри от другия. Ние опита не беше толкова да се прави сравнение, а независим анализ на всеки от тях. И както каза госпожа Дебалова, те са и двата са източника за финансиране на древни предприятия, въпреки известни различия. Целта им е една и съща – да подобрят, да подпомогнат достъпа до финансиране за микро предприятията. Разбира се, имат и общи неща и различия. Например, при предоставянето и повторно използване на фондовете, които се ребусират от финанс, на финансовия е, бенефициент. Общо взето зависи от националния фактор и европейския, съответно да изберат най-добрия механизъм за най-добре пригоден към дадена регионална ситуация. В даден случай може би еднократна, безвратна помощ е най-добра, в друг е, случай е, микро кредит или финансов инструмент по социалния фонд. От гледна точка на разходите, може би се създава впечатление, че ние се опитваме да сравняваме двата инструмента, но всеки от тях служи на различни преследва различни цели и в този доклад се опитваме да дадем една по-пълна картина, така че когато се вземат решения, те да са наистина добре информирани. Поставихте въпроса за подбора на държавите членки. Това е специален доклад. Както знаете, в случая с подобни доклади, ние обикновено подбираме 5-6 държави членки с мисии и посещения на място. В случая бяха в Германия, Гърция, Италия, Польша и Румъния. Полша, Германия и Италия получиха най-големите е, суби по линия на този инструмент, подпомагане на е, самонетите. От друга страна, Румъния и Гърция не бяха заделили до толкова много, но пък Румъния е една от е, държавите, които се ползват най-много от този фонд за самонетите. Опитвахме се да търсим баланс между по-големи бенефициенти, известен географски баланс търсихме, така че одита да даде, даде достатъчно пълна картина. Освен посещение и визити в държавите членки, направихме проучване на допълнителни 18 управители, управителни органа в 14 е, държави членки, които отговарят за 22 оперативни програми по социалния фонд. Относително удовлетворени сме от отговорите на близо 90% от близо 90% имаме обратна връзка за опита им от финансово подпомагане на микропредприятия. Оценката на потребностите се спомена няколко пъти тук. Наистина, това е много важен момент – защото ако тръгнем наопаки още от е, самото структуриране, ще отидем, ще го кажем в грешна посока. Затова, за да имаме добри резултати, трябва да замислим добре и да приложим добре на практика инструмента. Тук информацията е много важна. Обикновено недостатъчна информация за бенефициентите е пречка, процента на оцеляване, на оцеляващи също е важен показател за, за успеха, доказателство дали даден проект, дали даден проект ще продължи година-две или пък въобще не си е струвало да се инвестира в него и така нататък. Всичко това има връзка с казаното от Коза Макентайр за ефективността на проекта. В крайна сметка въпросът, който стои пред нас е не само дали сме похарчили парите за, за да постигнем някакъв резултат и да оподобим качеството на живота на нашите граждани, което ни връща към необходимостта, от, към оценката на необходимост. И наистина препоръките в това отношение, повече от тях са прияти от, от комисията, с изключение на последните, но дори и там ние препоръчваме да се направи анализ на различните разходи, еднократни помощи, инструменти по различните фондове. Добра практика е, че комисията вече е провела такова проучване преди ние препоръчахме да се актуализира информацията, защото смятахме, че има достатъчно добавена стойност и полза за бенефициентите, именно този обмен на добри практики и примери. И разбира се, да вървим в, по посока на това, което госпожа Лабайова каза, да търсим синергиите ако знаем за повече, е, повече има повече информация за разходите, ще търсим е, по-добри начини. Търся конкретен пример за е, отговоря на конкретния въпрос. Мисля си, че в поле 2 на 15 страница можем да видим добър пример на оценка на потребностите, проведена относно конкретни цели за достатъчно адекватността на банковите услуги, които се предоставят на микропредприемач. Това е възоснова на качествена и количествена оценка на случая. Не Нямаме много конкретен резултат, но друг добър пример във връзка с разходите по прилагане и изпълнение – е проучването, което от 2011 на комисията, където тя прави оценка от представителна извадка от 6 е, държави членки, разходите свързани с е, оперативните програми. Мисля, че такъв вид е, инициативи да се оточнат свързаните разходи биха могли да помогнат на факторите, които вземат решение и ще доведе до повече прозрачност при освояване на ресурсите. Бих била много по-доволна, ако имахме повече добри примери, но, както знаете, не винаги е така стоят нещата. Но, знаете от предишния доклад, че винаги се опитваме да представим една пълна картина, балансирана, а не едностранно да представяме проблемите не само от а, лошата страна на нещата, но и добри практики също. Госпожа Дяволова, само още нещо. Сега за е, точка 5, представенето на групи, това е също важно. Като заместник председател на Комисията за бюджетен контрол, трябва да кажа, че не е обичайно членове на Европейската смета палата да присъстват на такива технически комисии, така че благодаря на госпожа Иванова за това, че е тук. За нас е много полезно нейното присъствие. Като член на комисията КОН трябва да ви кажа, че за нас е, на ЕКОН, извинете, за нас е важно, защото ни трябва такава конкретна техническа информация от колегите от другите комисии. Благодаря ви, че сте тук и нека по-често да го правим. Има толкова конкретни доклади, дискусии. Ето, ще имаме изслушвания във връзка с освобождаването отговорност за бюджета 14. Това е възможност да говорим когато, е, по тези въпроси, когато става дума за освояване е, на средства. Благодаря, госпожо председател, че организирахте този разговор. Благодаря и аз на свой ред искам да а, поблагодаря, защото това, което научаваме от вас е крайно полезно за нас така че използвам да направя реклама на нашият е, следващ е, доклад за така наречените европейски смесени екипи. Европейски екипи за действие. където ще намерите информация и за това как се освояват парите по така наречената Европейска младежка гаранция. Благодаря ви и аз. За мен е винаги удоволствие да участвам в обсъждания с вас. Благодаря. Каним ви тогава да ни представите вашият бъдещ доклад, доклада, който споменахте току-що за европейските програми, за европейските планове на действие. Благодаря. Сега давам думата на комисията coordinating and leading the discussions with the Court of Благодаря. Наистина е изключителна възможност за нас да присъстваме на този дебат, така че отново благодарности към Сметната палата и госпожа Иванова конкретно за представянето сегашното и на други доклади, както и на сътрудничеството си им с нас. Ние в Генерална дирекция МПЛ определено сме много ангажирани в подаване на технически данни за тези експертни проверки. По повод на екс експертният доклад за освояване на средства по социалното приобщаване, позволете нещо да, позволя, да спомена, което не бе споменато, а именно последващите мерки, които се взимат в резултат на препоръките на Сметната палата. Има три такива препоръки, където чиято цел е да има мерки за подобрение, особено за освояването на средствата по Европейския социален фонд. Най- може би е добре Следващата рамка 2014-2020, която все още не е била обект на проверка от Сметната палата, като все още проверява 2007-2013, в тази нова многогодишна финансова рамка има много препоръки, свързани с характеристиките на всяка конкретна държава членка, на всеки посредник и на всеки бенефициер. Така че хубаво е да се разписват препоръки, още по-хубаво е да се прилагат и да се контролира тяхното прилагане. Сега, това, което четем в доклада не е кой знае колко изненадващо за нас. Те всички тези слабости бяха вече отбелязани от нас. И това всъщност залегна в а, идеите, които вложихме в предложението за следващия програмен период. Така че при следващото представяне на оценка от страна на сметна палата за оценка на това как действат микрофинансовите механизми за подкрепене на социалното приобщаване, ще има още по- оптимистично звучащи нотки. По повод на коментара на госпожа Длаба Йова за така наречения лостов ефект и мултиплициращите резултати, които той произвежда, може би за фонда тези цифри да са по-низки, а пък за механизма по микрофинансиране да са по-високи. Защо лостовия ефект на фонда е по-нисък? Може би, защото самата цел на този инструмент е да използва микрокредитиране, на първо място, за да помогне на най-уязвимите, на най-нуждаещите се в Евросъюза и на второ място да създаде пазар за такъв вид кредитиране. Такъв пазар все още няма или е слабо развит. Това са инвестиции с по-рисков характер и следователно е, комбиниран с недоразвит пазар. Резултатът е неголяма атрактивност за частни инвеститори. Именно за това лостовият ефект съответно е по-нисък. Сметната палата потвърди обаче, че ползването на такъв вид финансови инструменти има своите положителни ефекти. И въпреки, че мултиплициращият ефект все още не се е задвижил с пълна сила, следва да продължим да работим, докато това наистина се случи. Разбира се, това не е някаква панацея, която ще разреши всичко. И резултатите винаги зависят от крайната целева група, в която се, към която се прилагат въпросните финансови инструменти. Благодаря. Председателката, благодаря на всички. Нашите въпроси, е, когато въпросите, които днес ви зададохме ние на вас, ни помага да подготвим нашите собствени отговори, когато ни ги задават нашите избиратели. А този вид въпроси са именно какво става с нашите пари, за какво ги използвате и как ги освоявате и за това е всъщност изключително полезно да се срещаме с вас по-често да използваме всяка възможност да среща с вас, за да научаваме как се разплащат европейските средства и какви до, по примери за положителен опит можем да предадем на нашите съграждани. Благодаря ви отново за вашето присъствие. Благодаря и на колегите от комисията. Това означава, че закривам заседанието. Ще се видим отново на 12 октомври и на 13 октомври. Така че много ви благодаря и приятна вечер на всички.